Monday uh, Понеделник следобед е, започваме работа бързо на немски. Получихте всички дневния ред. Трябва да ви кажа, че госпожа Василио, комисарката, няма да може да дойде, защото е починал нейн близък. Затова е, отлагаме нейното посещение за някои от следващите заседания. Е, аз лично се радвам, че тя няма да идва днес, защото в началото на май комисията ще обсъжда нови предложения за програмите и когато тя дойде при нас през май, ще знае много повече, така че ще можем да водим доста по-добра дискусия. предполагам, че нямате възражения към дневния ред. Разполагате с протокола от предишното заседание. Ако искате да протестирате срещу него, направете го в течение на следобяда, иначе вечерта ще го считаме за прият. Напомням ви, че заседанието се излъчва по интернет и нямаме превод на балтийските езици, нямаме превод на шведски и малтийски. Фабиен Пондевил, дамата с дългата черна коса, е нашия нов сътрудник от секретарията и преминава при нас от комисия Либе. Желаем и много успех в работата. Както вече казах, комисарката е при нас. Тя отговаря за едно много деликатно досие – е, госпожа Камара Еверт е докладчик е, по тази тема. Останалите, е, които се занимават с тази тема, докладчиците в Сянка, са дошли специално, за да дискутират с вас. Тази дискусия ще бъде важна и за коментарите, които ще трябва, ще трябва да направим по документа на комисията. А, сигурна съм, че дебата ще бъде оживен. Имате думата, госпожа Крус. Благодаря, госпожо председател. Наистина високо ценя отправената покана. Не само защото става за основен въпрос, а защото ще направим преглед на последните няколко месеца. Освен това ще отправим и поглед напред към бъдещето. Ще поговорим за плановете, които сме разработили. Вие знаете, че бе прият а, през септември пакет от а, мерки за широко лентовия достъп. Там има три главни въпроса. Първо, комуникацията. Второ, радиоспектъра и програмата за политиката за ти е много интересна и също така препоръките за достъп от трето поколение. Междувременно ние поддържахме връзка, проследявах какво върши вашата комисия на света и зная какво е вашето становище за широколентовете съобщителна политика. Благодаря за оказаната подкрепа. Това е много важно, но още по-важно е, че сте свършили чудесна работа. Сега, за радиочастотния спектър и политиката в това отношение, какво мога да кажа? Не е нужно да обяснявам колко е важен този а, въпрос. Съедно да обясняваме на папата колко е важна Библията. Така че а, ние трябва да намерим практически решения, за да постигнем напредък по същество. Задачата по прилагането си остава обаче щекотлива, може би няма да е лесен пътя, но сме стигнали до тук. Госпожо председател, съвършено наясно сме с повдигнатите от вашата комисия въпроси. Искам да ви уверя, че комисията осъзнава колко е важен радиочастотния спектър за културата. Тук, като казвам култура, имам предвид и техниката за излъчване в най-широк смисъл. Знаете също така, че аз съм практичен а, човек и, по мое мнение, трябва да отстраним от идеологични конфликти между различните медийни платформи и да позволим на лентовия безжичен а, спектър да работи и да се обменя и видеосъдържание. Трябва да имаме медиен плурализъм, ако позволите така да се изразя. Втория пакет, който бе прият миналата година, е свързан с киберсигурността и по-конкретно усъвършенстването на ЕНИСА, Европейската мрежа за информационна сигурност бяха предприяти плана през 2009 за защита на критичната инфраструктура в областта на информатиката. Това стана през март ще бъде обсъждано по време на министерската конференция а, през април, сега в Унгария, следващата седмица. Сега към конкретните въпроси, представляващи интерес за вас. Както бе споменато по време на обмена на становища във вашата комисия през ноември, бе представен докладът за новия ренесанс, новото възраждане. Този доклад бе внесен на 10 януари в комисията той включва много ценни препоръки за достъпа на културното съдържание, цифровизацията и също така пускането онлайн на авторски творби. Резултатите са много положителни. Вече имаме 15 милиона единици, които са събрани в базата данни хората се а, сигурно доволни да чуят тази бройка. Така че това, което е значимо е каква е нашата крайна цел. За да стигнем до нея, ще трябва да положим огромни усилия. Има някои много вълнуващи нови проекти също така. А, Казвам това, за да може ясно да оцени вашата комисия за какво и да реч. Днес едва ли ще имаме време всичко да представим подробно. Можем да го направим друг път. А, мобилните приложения с културно съдържание. А, разполагането на всички тези а, масиви в Европяна, което ще позволи на гражданите да изпращат писма, картички и други творби. По този начин ще установим една жива връзка между поколенията, ще се приближим още повече до гражданите. Още един въпрос има и зная, че това ви интересува и това е всъщност за крилата на непълнолетните лица в интернет. Децата първи възприемат новите технологии. Те обичат да научат нови неща, да се забавляват с видеоматериали, така че ние трябва да сме в крак с всички тези постижения и да им осигурим закрилата, която им дължим. В момента се подготвя един доклад по прилагането на препоръките 98 от 2006 за закрилата и съобщението за видеоигрите на комисията. Така ще обхванем а, социалните а, мрежи, и така, госпожо председател, комисията продължава да следи изпълнението на а, принципите за безопасност в интернет, които са част от нашото механизми за саморегулация. Провежда се широки консултации с заинтересованите а, лица по отношение на роуминга и достъпа. Скоро ще излезе едно съобщение, в което се очита значението на това интернет да остане достъпен – и да а, предложим също така на 30 юн, а, юни а, нови мерки за роуминга. На 26 май е последната дата, крайната дата за телекомуникацията. Ще започнем процедури срещу онези, които нарушават правилата. Това едва ли ще ви изненада. Комисията настоява за надлежното прилагане на директивата за аудиовизуалните медии, за спазване на принципа за происход на закрилата на непълнолетните лица и правото на достъп. Миналия месец сме изпратили писма на 16 държави членки за удосторяване на спазването на директивата за аудиовизуалните средства. Второ писмо може да бъде изпратено на три държави Португалия, Полша и Словения. Все още не са ни уведомили какви мерки са предприели и съответно срещу тях може да бъде заведена процедура а, за несъответствие, за нарушения. Научно-изследователската работа и друга много вълнуваща област. Е, седмата рамкова програма е в тази посека, посока. 1,5 милиарда са предвидени за този вид научно-развойна дейност. През септември, ако си спомняте, бе проведена конференцията по ИКТ. Идеята е да разширим ползите за обществото, например осигуряване на достъп до интернет. Първото събитие бе организирано през ноември месец миналата година в парламента, на който бяха представени а, възможностите за достъп до телевизия на лица с увреждания, с възможности за навигиране сред съдържанието и използване на всички възможности, които предлага цифровата телевизия. И през ноември с мой високо уважаван колега комисарят Дали, ние започнахме и дадохме началото на първата пилотна програма в ЕСЕ за устаряване в добро здраве. До 2020 целта е да позволим нашите граждани да живеят, да удължат а, своя живот при добро здраве. Това се дължи на усилията на всички, които имат отношение към тази програма. Целта е да гарантираме устойчивост. Е, приехме на 15 декември е, миналата година и нашия план за електронно правителство. Така ще подпомогнем гражданите и дружествата наистина да се възползват от предимствата на единния пазар, да подпомогнем гражданите и економическите субекти да осъществяват различни програми за възлагане на обществени поръчки по този начин. Много от темите, включени в а, рамковата програма, ще бъдат а, застъпени през юни месец на 16 юни в Брюксел. Отправям покана към всички ви да се включите, защото това събитие ще бъде великолепно, изпълнено с предизвикателства. Говорим за структурирания дебат, затова нека сега се спра на евентуалните действия през 2012 година. Планът е наситен, ако оцелим да постигнем всичко, което сме заложили, а ние сме длъжни да го направим. В краткосрочен план призовавам за а, вашата а, подкрепа а, изпратих писма на някои от вас, в които разяснявам какви ще бъдат ползите за нашите общества, ако пристъпим към цифровизация на нашата култура. И ако ми позволите сега да обобщя в едно изречение, за всички ни, за парламента, за комисията, за Европяна е напълно и ясно какво трябва да постигнем. Не знае дали ще се умее да бъде достатъчно дипломатична, но извън нашите кръгове хората трябва да възприемат Европяна така, че да са наясно с всички ползи от нея. Доста сме направили, но можем още да направим, за да постигнем най-доброто и това може да стане само ако работим съвместно. За това ви призовавам. Ще предложим до 2012 нов модел за финансиране. Можем да направим преразглеждане и на препоръките за достъпа и цифровизацията на културното съдържание – Бихме искали също така да насърчим използването на информацията в общественото пространство и бихме могли да послужим за образец. В това отношение да изградим платформа за единен достъп Комисията проведе едно проучване за цифровизацията на европейското наследство. Бяха проведени и ще бъдат провеждани а, обществени допитвания, представане на филмографията в цифров вариант, използването на различни приложения. Имаме такава препоръка, предвидена за 2012. През юни 2010 година вие отправихте питане за оценка на въздействието на интернет. По този начин Европейският парламент всъщност положи основите за интернет на такава основа, че да бъдат защитени интересите на гражданите, подобряване на а, средствата, на интелигентните средства за разпознаване на а, радиоспектъра. Подписахме и доброволно договор с представителите на сектора и с ЕНИСА, за да бъдат прияти нови насоки, към които да се придържат всички компании в Европа в областта на защитата на данните и в радиочастотния спектър. Така че а, тази рамка за оценка на защитата, на данните, идентификацията на радиочастотния спектър е всъщност първия по своя характер документ. Така че срещата ни бе историческа и вдъхновяваща и даде ход на работата на всички заинтересовани лица. Не бе никак лесно. Всички защитаваха своята позиция, но в крайна сметка а, бе свършена чудесна работа и когато приключихме, се оказа, че сме постигнали огромен успех и не останаха открити въпроси. Това е което мога да кажа по този въпрос. Освен това, обмисляме предложенето на мерки за единия ИКТ пазар и за идентификацията и е, електронните подписи, които биха подпомогнали развитието на пазара. Това е приоритетен въпрос за мен. Това е един от стълбовете на акта за единния пазар и има ясно отношение към ежедневието на всички граждани. Така можем да докажем, че системите работят и благодарение на тези системи хората ще имат достъп до обществените услуги и могат да използват тези услуги за лична облага и това имаме предвид Именно когато говорим за единен пазар, той трябва да бъде цифровизиран и границите не би трябвало да съществуват. Това можем да го кажем с системите и възможностите, които съществуват за идентифициране на ползвателите. Комисията, освен това, търси допълнителни ползи от мобилността, прилагането на единни стандарти, евентуални мерки за определене на един минимум от а, стандартни данни за пациентите. Защото така бихме могли да спасим буквално живота на хората. Очакваме и приключването на работата по план за действие а, за а, компютърните технологии в облак. Очевидно, това не е край на списъка с задачите, които ще изпълняваме. Знае, че много от вас а, имат отношение към всички тези програми по не толкова осезаем начин. Тази връзка всъщност са общностите и културата ни. Затова е необходимо да имаме обществен достъп, обществени радиопрограми, електронно правителство, защита на личните данни. Всички тези въпроси имат своето заслужено място и ние дължим на гражданите възможност за интегрирани решения. Затова очаквам пълна подкрепа от ваша страна и високо оценя откритостта, с която подхождате към тези значими въпроси. Времето не е на наша страна, затова ние полагаме максимални усилия, за да постигнем тази нужна подкрепа. Благодаря. Сега е, откривам дебата по този широк спектър от въпроси. Госпожа Камер Еверт. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за изложението. Е, няма да ви е, очуди това, че искам да се спра на темата за радиочастотния спектър. Съгласна съм с вас, когато казвате, че искате да подходите прагматично към този сектор. Аз самата съм голям застъпник на прагматизма. А, и аз не смятам, че тук става дума за някакъв сблъсък на идеологии. Има различни интереси, които ние трябва да балансираме по някакъв подходящ начин и това е нашата обща цел. Мисля, че в тази комисия сме единодушни по въпроса, а, че разпространението на широколентовия интернет а, в а, Европа ще облегчи нашия достъп до информация и комуникация намираме се в ситуация, където, в която класическото радио продължава да се нуждае от честоти. И аз се питам дали няма да трябва вече да отворим вратата към, една, към един дигитален дивиденд 2. Въпреки, че някои държави все още не са направили това като първа стъпка. И според нас и според комисия ИТРЕ дигиталният дивиденд е дено трябва да бъде удължен до 2000 и до края на 2011-2013, за да се завърши този първоначален набор от задачи как да започнем с дигиталния дивиденд 2, след като знаем, че това ще засегне радио и телевизионните станции, то не само обществените, но и частните, и след като знаем, че в Франция примерно 80% от телевизионните предавания се излъчват по цифров и ефирен път знаеки всичко това, ни нали, става ясно, че ще трябва да защитим нещата такива каквито са, защото те ще са ни необходими в тази форма още и за в бъдеще. Така че аз съм ви много благодарна, ако а, вземете предвид е, нашата позиция в по-нататъчната си работа. Е, също се отнася за бежичните микрофони, е, което с което се занимаваме като комисия, тъй като знаем, че много общински театри изпитват затруднения в Германия. Видяхме до какви затруднения може да доведе, да доведе едно решение, което не е проверено от което не е проверено предварително и след това се изискват компенсации. Това, което видяхме ние в Германия с дигиталния дивиденд едно, показа, че може да ни парализира за известно време. Така че ще бъде добре предварително в страните членки да се провери кой по какъв начин и в какъв размер ще отговаря за компенсациите или за закупуването на новите уреди, примерно бежичните микрофони. Ние не бива да изпадаме изпадаме в ситуация, на каквато сме свидетели в Германия. И, защото в момента, след като минаха търговете, вече никой не отговаря за това. Театрите са оставени сами на себе си. а театрите и е, културните институти нямат е, е, бюджет, с който да финансират сами новото оборудване. Затова за мен е много важно ние да запишем, че предварително трябва да се каже по какъв начин практически ще се реализират нещата. И на мене ми се иска вие като комисар в по-нататъчните, в по-нататъчните преговори да се спрете и на тези два важни въпроса, които са много важни за Комисията по култура, за да може от една страна да предоставите гаранции за обществените радиа и телевизии, от друга страна по въпроса за бежичните микрофони. Благодаря ви. Э, Благодаря. Госпожо Крус, благодаря ви за това, че отделяте време за дискусия с нас. Няма да повтарям всичко, което Петра Камер вече каза. Смятам, че всички политически групи, които са за... представени в комисията, са единни по отношение на този въпрос. Не става дума за идеологически различия по отношение на широколентовия интернет. Въпросът е как точно да се решат нещата във връзка с един определен спектър. Именно чрез цифровото национално покритие телевизията може да представи е, една пълна картина и в политическо, и в културно, и образователно отношение, докато именно е, по линията на интернет ние не успяваме все още да е, се справим с едно пълно покритие. Хубаво е естествено да даваме определени приоритети при положение, че все още капацитетът е ограничен. Но в мрежата има много повече оферти, много повече информация, отколкото можем да транспортираме. Така че цифровата е, технология е, би могла да се разглежда не само по отношение на радиото и телевизията, но и по отношение на широколентовия интернет, е, като естествено трябва да се мисли и за стъклените оптичните кабели и за много други модерни технологии, които ще ни дадат възможност за прехвърлянето на много по-големи масиви от данни. Е, смятам, че до този момент като че ли по-добър вариант от техническа и технологична гледна точка е, от е, оптичния кабел не е намерен, така че мога да подкрепя идеята. Не става дума за идеологически дебат, а става дума за намиране на прагматичното решение към момента. Що се отнася до интернет, е, достъпността му все още не е такава, каквато бихме искали. Е, да, използват се много възможности, е, но все още има и много сектори, е, в които е, нали, все още не знаем как ще се извършат компенсационните мерки и компенсационните плащания. Е, най-ясният пример в това отношение са бежичните микрофони – Говорим за дигиталния дивиденд е, едно и би трябвало да е, мислим едва след като приключим с нещата и да съберем достатъчно опит и за по-нататъчните стъпки. Когато говорим за радиочастотния спектър, би трябвало да имаме предвид е, естествено максимално доброто използване. Е, и в този смисъл можем да свършим нещата и с телекомуникационните технологии. Нека да съберем достатъчно опит и тогава вече в един определен подходящ момент да започнем да действаме. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Круз за това, че днес е сред нас. И са много детайлните и важни разяснения, които са особено важни не само от гледна точка на бъдещата ни работа, но и от гледна точка на бъдещето на гражданите на Европейския съюз. Нека да се спра на защитата на непълнолетните в е, интернет Нека да се спрем и на интернет на нещата, където все още много от въпросите остават без отговор. Интернет форумът ще се занимае именно с тези въпроси и затова смятам, че е особено важно да помислим за опита, с който разполагаме вече по отношение на оценката на е, масивите от данни. Вие самата говорихте за това, че има вече една е, оценка на целите на интернет, както и по отношение на радиочастотния спектър. Едва когато разполагаме вече с един е, точен анализ е, на цялата информация, ще можем да мислим и за следващите стъпки в съответствие с интересите на отделни групи в обществото. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям всичко казано от преждеговорищите, няма да го повтарям. Разбира се, бих искала да чуя отговорите, които ще дадете и подхода, който ще обясните. Ще ми се да се спра с моите въпроси на темата за Европеана. Представителите на комисията са тук и те казаха, че искат да има правно основание и ясни правила за уреждане на положението на творбите с неясни автори. Но остава и големия проблем с това как да насърчаваме развитието на Европеяна. Вие споменахте, че бихте искали Европеяна да стане достъпна за гражданите и по-конкретно на младите хора, за да имат те по-добър достъп. Какво означава това? Да има някакво специално приложение за тях? Please, Mrs. Thank you, thank you. Госпожа Клаке, благодаря госпожа Крус, че дойдохте. Тук говорим за цифровия дневен ред. Моите избиратели тълкуват това като достъп до широко лентовите технологии и там има проблеми. Как ще подпомогнете финансирането на широко лентовия достъп? как да убедим хората, че там, където няма жични връзки, широколентовия достъп трябва да е приоритет и какво представлява той? Бихте ли ни казали как според вас можем да използваме образованието като средството за а, образоване, разясняване на а, хората на въпросите, свързани с интелектуалната собственост, защото това оказва сериозно влияние на този сектор от економиката. Последно изказване, госпожа Кост. E Благодаря много благодаря, госпожо комисар, за широкия поглед над нещата. Някои неща от това, което казахте, действително има голямо отношение към темата и е важно. Най-важното обаче от всички неща е широколентовата връзка, както каза госпожа Камарайват. Искам да добавя няколко неща. Първо, една тема, по която знаем, че скоро ще е, има директива, е комплексната тема за авторските права. Бих искала да попитам дали това, което вече споменахте, се взима предвид, а именно борбата с пиратството. По какъв начин а, а, възнамерявате да се борите с пиратството и да му противодействате? Темата е много деликатна ако искаме да запазим културното многообразие и възможността за самофинансиране, Най-вече имам предвид музиката, защото развитието, което наблюдаваме напоследък е тревожно. Музикалната индустрия е предоставила много 30% от доходите на музикалната индустрия идват през интернет, но пиратството ги ограбва и това са цели 30%. е свободен достъп и насърчаване на творчеството, като същевременно се спазват авторските права. Трябва да се направи нещо по този въпрос, защото киберпространство знаем, че стана важно и за комисията. Втората ми тема е темата за дигиталните различия. В цифровия дневен ред се говореше за така нареченото електронно правителство, но а, и електронното гражданство също така е важно. Възпитанието възпитанието в духа на културната ни програма. И именно в сътрудничеството с училищата тази тема може да бъде много интересна и могат да се създадат стимули на европейско равнище много важно е да се осигури онлайн достъп. Третата ми тема Казахте, че са разработени три точки. Това е темата за сигурността в интернет пространството. Тази тема също може да бъде част от приоритетите и в ние от парламента бихме могли да дадем нашия принос. също така искам да знам по много тежката тема за хазартните игри какво се предвижда, какво се предвижда тъй като тези игри все повече се разпространяват. Интересуваме какво се прави за ограничаване на достъпа до тези игри, към какво се стремим, към един вид саморегулация или е, възнамерявате да създадете повече е, правила, повече ограничения, най-вече за онези, които се нуждаят от закрила, тъй като те са не само малолетни. Наистина ли искате думата? Не. Госпожо комисар, имате думата. Thank you for your... Благодаря ви за ясните и понякога предизвикател... изпълнени с предизвикателство бележки. Няма идеология, наистина. Благодарна съм за това. Смятам, че решаването на проблеми чрез идеология би отнело твърде много време, а ние сме притиснати от времето по редица причини поради състоянието на Европа, поради неяснотата за хората от тази индустрия и в крайна сметка заради гражданите. Бих искала да подчертая следното. Програмата не насърчава културни цели, които неоснователно засягат е, радиоизлъчването и говорим за преразглеждане на правната рамка. Тя не се е променяла. Това е на първо място. Държавите членки могат да възприемат различни а, правни актове а, и мисля, че това не подлежи на съмнение. Това няма да засегне свободата на средствата за информация. Можем да бъдем а, да удовлетворени, примерно, от дискусията за положението в Унгария, но а, ние сме длъжни да отчитаме съществуващите правни възможности и понякога е доста трудно да бъде намерена златната среда. Така че предложението за освобождаване на 800 мегахърцовите частоти е нещо разумно. Мисля, че всички го приемат така от огромно значение да подкрепим широко лентовия достъп, достъпа до интернет в отдалечените райони. Ние сме длъжни да осигурим качествен интернет на гражданите и стопанските субекти, така че до тук няма разминаване в вижданията. Потенциално можем да имаме разногласия, но това, което вие казвате, е всъщност искаме 100% на сигурност и след това ще продължим с обсъжданията. Какво мисля аз? Ние трябва да вървим напред. От време на време това означава да вземаме трудни решения. И то бързо. Казано, иначе по отношение на това досие не търсим някакви чудеса. И за това аз предлагам, госпожо председател, да освободим 800 херцовата частота и когато има дерогации, аз си давам сметка, че има държави членки, в които е трудно да бъде взето такова решение, но ако вашите съседи, които са извън Европейския съюз, не вземат подобно решение, то тогава ще има затруднения. В никакъв случай не казвам, че 2013 година е крайния срок, но дерогациите трябва да са основателни. Тук не казваме, че този спектър ще бъде а, недостъпен. Не можем да си представим, че ще има някаква частота, която ще остане а, празна, но а, има такива ползватели, които по този начин вършат своята работа. Не прехвърляме задълженията от един сектор в друг към мобилните връзки. Не смятам, че така трябва да направим, а трябва да балансираме потребностите в бъдеще. Вие това очаквате от мен. Аз да имам представа за бъдещите потребности и когато нещо е необходимо да бъде направено, да бъде направено при ясни правила. И аз бих казал, че това е нещо, което е по-нежелателно дори от другите решения, но трябва да балансираме потребностите в бъдеще. Това не бива да забравяме изключителното значение на интернет, но това е само едната страна на въпроса. А интернет е обвързан с гражданите и техните очаквания що се отнася до значението на интернет, няма разногласия, но е необходимо да насърчаваме е, европейската култура и нейното разпространение в цял свят. Затова трябва много внимателно да следим как се използва частотния спектър и той да бъде ползван ефективно. И вие го казахте. В центъра стои потребителя и трябва ефективно и ефикасно да се работи и дори в миналото да не е имало желание това да бъде направено, в днешно време вече е задължение. Изненадана съм от всички тези очаквания и приказки за потенциалното използване на интернет и какво би застрашил интернет. А, а, и очакванията, че ще има някакво цунами от събития – но за три месеца е невъзможно да бъде обяснено ясно какво очакваме и каква ще е реалността. Ако ми позволите, това е първият ми отговор. Ще работим предпазливо няма да има крайности и моля всички да си дадат сметка, че в основата трябва да стои ефективността и ефикасността, за да намерим решение, при което дерогациите ще са възможни, но дерогации, дерогации които са ясно обосновани и основателни. Тук мисля точно за онази страни, които граничат с страни, които не са членки на Европейския съюз. Практик съм, така че дерогациите ще бъдат възможни само при смислена аргументация. Скачам от тема на тема. Ще се спра за неутралност, необвързаност в интернет и в мрежите. Миналата година засегнахме тази а, тема по време на срещата на високо равнище. Ще базираме становищата си на данни, за да имаме основание да се намесваме в регламентирането на тази дейност. Ако е задължително да бъдат предприяти мерки, аз ще съм първата, която ще го направи. И ще задвижа такава процедура. Това е сериозен проблем по отношение на конкуренцията. В пакета за телекомуникациите има много разпоредби, ако те са недостатъчни – ще се намесваме. Все още обаче нямаме доказателства за нуждата от такава намеса, но ако възникне потребност, ще го направим. Имаме насоки за качество на услугите, прозрачност, смяна на доставчиците, изпълнение на задълженията по осигуряване на достъпа до интернет. Любопитното тук е, И тук някой от вас засегна големите инвестиции, които ще са необходими на началния етап и изграждането на мрежите. Говорим за 200-300 милиарда евро. Не можем да очакваме резултати утре, но средствата са много и всеки изчаква другия да предприеме нещо. Въпреки всичко, има някои заинтересовани страни, които имат отношение към въпрос. В момента ние не сме дейни, заради това Европа си губи позициите в света. Още веднъж ще подчертая следното – има производители, които произвеждат цялата онази техника, която ще ни позволи да бъдем онлайн. Това става на изток. На запад, тук имам предвид Силициевата долина, също работят усилено, а ние не сме активна страна и не се възползваме от предимствата, които съществуват в економиката за която говорим. Поради това поканих изпълнителните директори на компаниите в далеко съобщенията. Това бе една от групите събеседници, другите бяха доставчиците на съдържание, третата група бяха доставчиците на услуги, а също така и производителите – Направихме обсъждане с всички тези четири групи и Стив Джобс дори, който взе участие и аз им казах. Аз не съм онази, което отговаря за вашите компании. Вие си имате своите отговорности. В момента вие сте заинтересованите лица и ако можете да проведете обсъждания с хората в сектора, а, какви решения ще търсите, намерете творчески решения. Вие си знаете старите бизнес модели, но те в момента не ме интересуват. Намерете ви, моля, нови бизнес решения. Сформирайте работни групи, за да установим кои са решаващите въпроси. Обсъдете го със своите колеги на 13 юли, госпожо председател. Ще седнем отново на масата и ще видим какво е направено. Това, което е важно в момента, не са оптичните връзки, жичните или други, всички заинтересовани лица трябва да се включат. Не може само един да плати сметките, а ние сме притиснати от времето. Аз непрекъснато обяснявам, че в крайна сметка става дума за економиката, за стратегията Европа 2020 и това е един интелигентен начин за осигуряване на економически ръст и създаване на работни места. Трябва да изчакаме до 13 юли и тогава ще ви осведомя за постигнатото. Давам си сметка, че ако не успеем, аз ще трябва да се намеся. Мен не ме е страх да действам, но смятах, че е по-добре да изчакаме разработването на нови творчески подходи. Говорим и за пиратство, за правата върху интелектуалната собственост. Говорихме за Европеана. А, малко се притеснявам да използвам фрази като голям успех, но всички ние сме наясно, че е, Европеана не включва всичко и всички творби, тъй като все още не сме намерили решение на въпроса за правата върху интелектуалната собственост. Не мога ясно да обясня на гражданите а, за какво става дума. Да се върнем назад с един век. Един век, който не е така далече за много хора. И ще трябва да преодолеем тази спънка. Тук говоря съвършенно искрено. Тук важният въпрос не е само пиратството. Пиратството е незаконно съобразно и трябва да се борим срещу него. Но то се явява последица от нерешените проблеми. А намирането на решение е много трудно. Не можем просто да завъртим кранчето, защото водата ще продължи да тече. Много е важно да намерим решение. И според мен това е най-удивителното в целия процес. Имаме е, друж... сдружения от творци, които намират някакви решения, използват новите информационно-технологии, търсят нови възможности и на тях им се дължи възнаграждение за това. А, те искат това да бъде уредено днес, не в бъдеще. Тук не говоря за големите звезди тук говоря за онези, които те първа започват да работят, вършат работата си добре и би трябвало да ги подкрепим да продължат да го правят. Европяна и правната рамка за нея. За мен кое е важното тук? Необходимо е да има една здрава база, за да може тя да функционира и нямам предвид само правните разпоредби, а как да осигурим нейното оцеляване през едните години. И би трябвало по този начин да насърчаваме развитието на Европеана. Много по-целенасочено, отколкото го правим днес. Говорихме за цифровизация на грамотността, игрите в интернет, безопасността, закрилата в интернет. Съвършенно съм наясно, че трябва да разясняваме Европяна по-широко, че трябва да я направим привлекателна, да има тя своя облик – има две сформирани работни групи. Много съм им, им благодарна за свършената работа. Предприеха първи стъпки. И съм благодарна на Европейския парламент за съпричастността и на съвета и комисията. Трябва също да работят съвместно и да се надяваме, че през 2012 тази програма ще бъде оформена. Не сте удовлетворени. Е, ние знаем колко са сериозни проблемите. Знаем, че трябва да намерим много добро решение на Европеана и на защитените с авторско право творби, но след заседанието на комисията, комитета на мъдреците направи свое заседание. Аз исках да разбера някакъв напредък постигнат ли е, а не пак да ни се казва, че е много важно да решим проблема. От две години знаем, че е важно да бъде решен проблема. Въпросът е как ще го направим и има ли идея за това? I'm pushing my colleague притискам колегите си. В момента ние сме стигнали до един етап, на който надявам се, че след представянето на единния пазар ще бъде на плана за единния пазар ще бъде намерено и решение на усиротелите творби и решението ще бъде представено на парламента би трябвало да е устойчиво в бъдещето, би трябвало да отчита интересите на индустрията, така че това е следващата стъпка, видима стъпка. Благодаря, казва председателя. Не за последен път сме тук. Следващия път, когато се съберем, да се надяваме, че ще бъде намерено решение. Разчитайте на нас, трябва да сме по-търпеливи. Благодаря на ви, госпожо комисар. Зная, че сте притиснати от времето. Успех и очакваме да ви видим следващия път. So, и така преминаваме към пета точка от дневния ред. Става дума за програма за нови умения и работни места. Всичко това, което е много важно от гледна точка на стратегията Европа 2020, европейския принос за постигане на пълна заетост. Нашата колежка Катарина Неведалова е докладчик по становище. Тя е най-добре запозната с темата и сега ще ни информира. Най-напред, нека кажа, че новото поколение е най-добре образованото, но с най-лоши позиции на трудовия пазар. Те имат добри умения, искат да намерят работа и за това на първо място, моля, ще ви прекъсна, казва председателя. Вече имаме словашки език понеже винаги се оплаквате, че няма. И така, продължавам на словашки. Всеки млад човек си задава въпроса дали разполага с необходимите познания и умения, за да намери подходящо работно място. От тук трябва да започнем компетентните министерства и държавни органи в е, всяка държава член би трябвало да установят едно добро сътрудничество и също времено да си сътрудничат и с европейските органи, компетентни по тези въпроси, за да се осигури едно добро бъдеще на младите хора. Знаем, че Тенденцията е към нарастващо застаряване на населението, така че и това изисква специфични компетенции, които трябва съвсем целенасочено да се развиват. Тези е, знания и умения, е, според мен, са свързани с е, информационните, комуникационните технологии, е, естествено и е, обучение по езици. Днес се казва, че само един чужд език не е достатъчно. Необходими са поне два-три чужди езика. Та би трябвало да свързваме естествено езиците и с съответните професионални умения на практика. Така че е, едно целенасочено подпомагане на езиковото обучение е необходимо. А, зеленото образование е, предполага познания, умения по отношение на опазване на околната среда, е, зелени технологии и създаване на зелени работни места. Така както казва а, е, нашият колега Ексела, ние трябва да развиваме тези зелени знания и умения, за да може е, в Европейския съюз е, да се развият е, е, и онези занаяти, и онези услуги, които на времето са съществували, междувременно сме ги позагърбили, но трябва да ги възстановим, които са свързани именно с едно зелено производство. Различни курсове, различни конференции, различни форми на обучение могат да допринесат за развитие на необходимите знания и умения. Същевременно трябва да поставим акцента и върху комуникативните умения, върху риториката, върху начина по който представяш своите мисли, тези. Всичко това също предполага определено обучение. Що се отнася до професионалното обучение и образование, би трябвало да поставим акцента върху онези сфери, които са свързани с мотивацията на младите хора, отношението им към работата, Също време, но ние знаем, че в момента се цени много академичното образование, университетската диплома. А обществото като че ли не отдава толкова голямо значение на общообразователното свидетелство или Същевременно би трябвало да знаем, че <clears throat> едното е предпоставка за другото и същевременно е много важно да имаш завършено средно образование. Това ти дава определени умения и знания. И естествено трябва да се помисли и за социалното включване и включването в пазара на труда на хората с увреждания, на болните, на хората, които така и така имат повече проблеми, техният достъп до пазара на труда би трябвало да бъде облегчен. Благодаря, казва председателката. Мисля, че в момента не е необходимо да включваме комисията в дебата или е, представителите на комисията желаят да кажат нещо. Ако комисията желая да, се, да вземе думата, имате възможност, естествено. Но следващият път, когато вече на маста бъде поставено и проекто становището, вие ще имате възможност да се произнесете. Добре. Давам думата на следващия оратор. Катерина Неведелова. Искам да благодаря на Катерина Неведелова за кратката и доста целенасочена презентация относно създаването на работни места. Аз по принцип съм съгласна с това, което тя каза. Въпреки всичко искам да изведа на праден план някои моменти. Тя говори за това, кои са новите квалификации, новите компетентности, които са необходими. Но аз бих попитала какви ще бъдат работните места, които ще създаваме. Защото преди да обучаваме младите хора, би трябвало да знаем за какви работни места говорим, за работа с стари хора. И заобщо какъв ще бъде вида на тези нови работни места? Аз не видях и описание по този въпрос. Мисля, че това трябва да бъде записано в становището и трябва да вземем отношение а, по него. А, а, Катерина Неведолова говори и за формално и неформално а, обучение. Това също зависи от характера на работните места. А, и без значение за какви работни места говорим, а, умения от типа на творчески подход, а, иновативно мислене и така нататък ще бъдат важни а, в а, всеки случай. Така че първо трябва да знаем какви ще бъдат работните е, места, второ да определим какви умения са необходими за тях и трето какъв персонал ни е необходим, за да обучаваме младите хора. Председателката, мисля, че Михаил Тойч от комисията иска да каже нещо. Е, е, той гледа малко разочаровано. Може би може да кажете няколко думи по този въпрос. Вие гледате малко странно. Ако искате да вземете думата, вземете я. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм господин Тойчер, аз съм от Генерална дирекция за и това е първото ми посещение във вашата комисия. Исках Нямах желание да е, взимам е, позиция в дебата от името на комисията на този ранен етап. Може би, на, когато дискусията напредне малко повече. Ня... Господин Ватемо. Ми sembra molto... Благодаря ви. Информацията, която чухме от е, колежката е интересна. По темата за етост. Ще кажа, че според мен в нашата становище не бива да се е, концентрираме единствено върху информатиката и е, езиците. Естествено, това са основните акценти, но има млади философи, които имат много езикови познания по различни езици и въпреки всичко са безработни. В нашето общество нараства потребността от занаячийски услуги, от занаячи е, липсват специалисти, кои, арматуристи, докладчици и други, които имат средно образование или средно професионално образование. Ние като че ли така много бързо загърбваме нещата е, и изхвърляме и определени вещи и подменяме с нещо ново веднага това, което не работи добре или не функционира добре, а също време бихме могли да ползваме услугите на заячи, които да поправят нещата в Нью Йорк. Има много, много подобни е, малки фирми или е, занаячи, които се занимават именно с ремонтни работи. Така че аз си мисля за това, че може би трябва да разработим и една програма за наячийство за всички. Сигурно звучи теоретично, но всъщност нещата са свързани с практиката. Има много видове за етос и много работни места, които е, изискват и умения, и е, същевременно са много сложни за изпълнение, но трябва да си наистина майстор. Благодаря, казва следващият оратор. Нека съвсем накратко да кажа и аз нещо по темата. Училището, образователната система никога не е била в толкова сложна ситуация, както днес, в резултат на економиката, на постиндустриалната епоха. Би трябвало естествено да определим какви са потребностите от нови работни места. Какви са тези нови работни места? Необходими са интензивни контакти между образователната система, между образователните заведения и училищата и економиката. Ако няма такава връзка, няма да знаем какви продукти са необходими и какви професионални умения са необходими. Да, благодаря, казва председателката. Естествено, че в е, училище човек може да научи неща, които след това ще му потребват, да кажем, е, в момента, в който заработи в дадено предприятие или стане предприемач. Аз е, познавам много млади хора, които са започнали именно по този начин своята кариера на пазара на труда, откриват или създават свой магазин, свое малко предприятие. Понякога идеите са твърде оригинални, да кажем и не съвсем приложими, но оттам нататък нещата тръгват, търси се нещо по-практично. При всички положения може най-малкото в училище да се обърне внимание на децата и на младите хора за това, че е, едно творческо мислене и е, един творчески подход по отношение и на това как можеш да си изкарваш хляба на пазара на труда е много полезно. Да приключим ли дебата по е, информацията, която получихме от Катарина Неведелова? Да, е, благодаря и на докладчика и желая успех! Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Борба срещу бедността и социалното изключване. Давам думата на колегата Силвия Коста. Заповядайте. Благодаря. Всички, които са, които са работили по е, становище. Е, знаят, е, че становището трябва да, да се състои от 1500 знака, т.е. трябва да бъде кратко. Знаем, че по някои от темите е възможно да се внесат е, изменения, но нека сега накратко да ви представя становището. Е, първо, съществува, според мен, тясна връзка между инвестиции, образование, обучение и бедността и социалното изключване. То, е, тоест, е, е, бедността се предава по наследство, така да се каже, и този въпрос не е достатъчно добре анализиран. Това е централен момент в моето становище. Бих искала страните, членки на национално равнище, да направят инвестиции в тази посока. Второ, препоръчвам на страните членки и комисията да се борят срещу ранното отпадане от е, училище. Е, това е една от най-централните причини за социалното изключване. Обикновено се говори за е, социално включване на хора с увреждания чрез намиране на работа за тях и така нататък. Друг важен момент в моето становище е, че трябва да се е, създадат и е, реализират е, програми за обучение и квалификация и програма за уеднаквяване на квалификацията като средство за социално включване. трябва да се постигне а, а, една равнопоставеност по отношение на всички степени на обучение, т.е. всички трябва да имат възможност в еднаква степен да се обучават от детската градина. А, друга важна тема е темата за многоязичието и включването на а, емигрантите, а, където културата може да играе важна роля и изобщо в социалното включване, политиката, а, културата а, може да играе важна роля и една бележка специално за маргиналните групи, тяхното включване може да се постигне чрез други програми, например програмата Младеща в движение. Социално включване би могло да се получи чрез достъпа до цифрови е, е, технологии, е, като е, за целта можем да си сътрудничим с неправителствени организации, да използваме структурния фонд. Е, и накрая няколко думи за а, е, уменията, за ноу-хауто, което притежават а, е, по-бедните е, граждани. Една част от тях е, са много опитни. Това може да се използва най-вече в тези професии, за които говорихме преди малко. Трябва да използваме потенциала на доброволния труд в борбата е, с това са все теми, които а, трябва задължително да бъдат включени в становището. Освен това е темата за обучението на социалните работници. Мисля, че може да се направи още много в тази а, посока. Можем да предложим допълнителна квалификация, допълнително обучение. Освен това, важен е въпроса и за формалното и неформал... формалните и неформалните умения. И за оценката на въздействието на мерките за борба с бедността. Съществуват някои изследвания в тази връзка. Трябва, трябва да сравним статистиките, доколко са ефективни мерките за борба с бедността. Госпожа Ханибал. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Коста. Искам да привлека вниманието ви към няколко теми. Първо, отпадането на ранен етап от образователната система. Когато подготвях доклада за предучилищното образование, установих колко е важно това за предотвратяване на отпадането от училищната система на по-късен етап. Така че по-добрата предучилищна система е предпоставка за предотвратяване отпадането от учебната система. Както спомена госпожа Коста, иммиграцията е много важен въпрос. Голяма част от иммигрантите са социално изолирани, живеят в бедност. Ние в Великобритания ги наричаме етнически мълцинства – ще ми се да бъде обърнато внимание а, на тази група, защото това са наистина хора в социална изолация. А, те се нуждаят от обучение по езика в страната, в която иммигрират, за да не бъдат а, маргинализирани в обществото. Различни са подходите и мненията, но те са взаимосвързани. Всички работим за постигане на стратегията 2020. Имаме представител от е, Комисията по заетостта, но господин Хотхус не е тук. И Благодаря на госпожа Коста. Продължаваме с е, становището, подготвено от господин Хану Такова. Тук ли е той? Европейския семестър. А някой друг, може би, може да информира вместо колегата Такова изобщо да обсъждаме ли темата Европейски семестър за координация на економическите политики, след като господин Такова не е тук? Някой от вас има ли да каже нещо по тази тема преди да е дошъл господин Такова? Няма, очевидно. Но аз трябва да кажа, че под понятието Европейски семестър не си представях дълго време нищо конкретно. Ето, че сега вече всички говорим за европейски семестър. Господин Кели има думата. Както казахте, госпожа председател, това е един неотменен елемент за справяне с сегашното положение и да си извлечем полки от е, кризата. Имаме страни по време на този семестър, които ще обединят усилията си, за да могат техните политики и бюджети да сработят. Говоря от името на собствената си родина. Ако имахме някакъв подобен семестър, можеше да бъде отчетена галопиращата разхищение на средства и някой, който имаше експертни знания из... извън страната, можеше тогава да ни каже, че поради това един ден ще стигнем до крах. Като цяло, пакетът от мерки е предвиден именно за това, след като излезем от економическата рецесия, да няма пак прояви на безразсъдство, а, към което са склонни правителствата, особено а, преди избори. Надявам се, че така ще възпрем тази тенденция. Хано Такова има думата. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да се извиня за това, че закъснях. В момента има много събития и много важни елементи от економическата политика, които заслужават нашето внимание. Комисията, за съжаление, твърде често разглежда образованието като нещо напълно естествено и не го споменава. Или го споменава много рядко. Но когато ние желаем на единния пазар да има добре и вис... добри работници, високо квалифицирани работници и служители, тогава е, неминуемо трябва да поставим изискването за качествено образование и обучение в Европа. И качествено учене трябва да започнем с, от основните училища. Именно в епохата на рецесия, в годините на рецесия, е много важно да предлагаме едно качествено образование и обучение, за да имаме квалифицирани работници. Но трябва да е, имаме и качествени преподаватели добре образовани, добре работещи, високо квалифицирани преподаватели, които да се погрижат за това и учениците да придобият необходимите знания и умения. Така че не бива да забравяме училищата. Те са ключовият момент. Тогава вече наистина можем да постигнем и устойчив растеж в Европа. Така че е много важно да отправим поглед към бъдещето и да започнем с едни дългосрочни инвестиции. Ние в Европа сме преживявали много по-тежки времена след Втората световна война. Европа преживява много тежки, много трудни години в една голяма част от държавите е, трябва да се плащат е, е, компенсации след войната, но учредителите, бащите на Европейската общност, още на времето, веднага след Втората световна война, на практика казват, трябва да инвестираме в училищата, в учебните заведения, в образование и обучение, защото това е всъщност печелившият път, това е рентабилният начин на мислене и на действие. Само така ще постигнем способност и устойчив растеж. Госпожо председател, уважаеми колеги, Нека да си припомним стратегията Европа 2020. Образованието там е много важна тема. Естествено, там се споменава много сериозно необходимостта от качествено образование и обучение, но на нас са ни необходими още по-амбициозни и по-конкретни цели. Да кажем, преждевременното напускане на училището Прекалено много са е, децата, младите хора, които напускат преждевременно училище. Повече от 20%, поне така е, гласят е, статистическите данни. А ние трябва да се стремим към нулев процент. Дори 10% са твърде много. Така че това трябва да е една от нашите съвсем конкретни цели. Никой да не напуска училището преди да се е дипломирал, преди да е получил необходимите знания и умения. Естествено, важни са и стандартите, е, критериите, е, които се определят в е, различните държави, членки на Европейския съюз. В Финландия в момента 5 от 30 е, пет души, които още не са а, е, достигнали дори 30 годишна възраст на практика, а, е, вече са безработни и ги карат по този начин да се пенсионират преждевременно. Представете си, не, не си станал дори на 30 години, вече те изключват от активния трудов живот и ти казват, можеш да се пенсионираш. Това е прекалено ранно пенсиониране. Тук става дума за отделни случаи, естествено. Не можем да измерваме нещата с економически критерии но трябва да се създаде една нетърпимост сред обществото по отношение на подобни явления и същевременно една обща колективна отговорност за съдбата на младите хора, които в крайна сметка носят и основната отговорност за економическото развитие.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 Искам да благодаря на господин Такола а, за неговия доклад. Аз съм докладчик сянка на НП. А, искам да а, изложа пред вас становището на нашата политическа група. А, Съгласен съм с докладчика, че трябва да си поставим амбициозни цели. А, искам да ви припомня, че в Лисабонската стратегия също си бяхме поставили амбициозни цели, които не успяхме да постигнем. Когато си поставяхме целите за стратегията Европа 2020, ние си казахме в миналото не успяхме, сега ще се справим по-добре. Фактът, че в момента тече Европейския семестър за координация на економическите политики, ни дава шанса да видим какъв е напредъка по изпълнението на някои определени цели, да критикуваме това изпълнение, ако се налага, ако установим, че по тези цели не се работи. Сега относно съобщението на комисията за първата оценка, можем да си направим извода, че целите, които сме си поставили в стратегията Европа 2020 за квотата падащо от училище деца, и също така за квотата на вишистите, ще видим, че анализът показва, че не сме успели да постигнем поставените цели. Ако вземем освен това предвид, че в становището на комисията не е, е не са дефинирани ресурсите, които държавите членки трябва да употребят за изпълнение на целите, то тогава задача на нашата комисия е да посочат тези слабости, както каза докладчика. А, мисля, че трябва да заострим вниманието по проблемите а, и да подчертаем още веднъж къде са най-належащите нужди. Четейки а, а, становището на комисията, и тук се съгласявам с а, докладчика, Четейки това становище, виждаме, че в мерките за развитие е записано създаването на европейска рамка за интелектуална собственост с акцент върху електронната търговия. По този въпрос се говори в точката посветена на развитието. Ние като Комисия по културата можем да изиграем важна роля, най-вече в защитата на интелектуалната собственост. Често сме казвали, че съществуват огромни проблеми в тази сфера. В рамките на това първо, тази първа размяна на мнение не искам да казвам нищо по този въпрос. А, аз съм съгласен обаче с а, а, определенето на европейски семестър. за да имаме възможност да напаснем една към друга целите, които сме си поставили и политиките за постигане на тези цели. Ние като парламент трябва да следим и да внимаваме за това а, тези становища да не представляват просто една концепция, един теоретичен документ, а да служат за основа на дискусия. Госп... Господин Ватимо. Благодаря. Мисля, че господин Тако още не беше дошъл, когато председателката а, говори за европейския семестър. Европейския семестър е нещо доста широко обхватно. Сега говорим тук за европейския семестър за координация на економическите политики. Темата на господин а, Такова беше, може би, малко по-друга, насочена към ранното отпадане от училище. А, този, е, е, тази сфера, за която говори господин Тако, също трябва да бъде координирана. Ако има страни членки, които намаляват разходите си за обучение и образование с 50%, какво ще координираме от тук нататък? когато някои ученици отпадат от училище, не означава непременно, че те решават да напуснат училище. Може би училището изоставя тези ученици, тъй като не достига финансиране. Може би Европа трябва да помогне в това отношение. А, не бива да заряваме главите си в пясъка. Има съществени проблеми, тъй като а, една част от страните членки на Европейския съюз съкратиха разходите си за образование. Госпожа Коста иска да вземе думата. Да, съгласна съм с прежеговорещия. Господин Такова правилно каза, че тази цел, свързана с 10%, за отпадналите от образователната система е твърде скромна. В моята страна имаме 15 до 16% заложени като цел. Има доста разнородни цели в Европа и 10% са предвидени като задължителни съгласно Лисабонския договор. Не бива да забравяме, че в областта на образованието имаме субсидиарност, но следва да направим преценка на водещите практики, да въведем някакви желони и държавите членки да се съобразяват с тази практика. Така че това може да бъде една от целите заложени в европейския семестър. В моята страна, освен това, е важно да не се създават предпоставки за такива спорове, каквито възникнаха с Лисабонския договор. Необходимо е да има по-често наблюдение за съблюдаването на въведените ограничения и дали се постигат резултати. Инвестиции в повишаване на квалификацията на учителите е много важно да бъдат правени, особено в райони, в които хората са в необлагодетелствено положение. Трябва да се съблюдават критериите от Копенхаген, от Болония и по този начин учениците могат да получават дипломи, които да са обект на взаимно признаване. Доста далече сме от тази цел, но е важно тези цели да бъдат споменати. За мен европейския семестър е едно понятие и наименование, към което трябва да привикна първо. Понякога не е съвсем ясно какво точно се има предвид. Някой отстрани ще каже, че става дума за семестър на в университета, в висше учебно заведение. На някои други езици, може би понятието е по-ясно. Но това е типичният европейски език. При всички положения трябва да сме наясно какво искаме да постигнем. Трябва да видим какво са планирали отделните държави е, в бюджетите си за отделните економически отрасли. Е, естествено, чрез правителствата можем по някакъв начин да получим тази информация. Да, добре. Е, какво ли не обещават нашите правителства? Е, нали, в проценти нещата звучат прекрасно, толкова и толкова дипломирани и вишисти, толкова и толкова дипломирани среднисти и така нататък. 20, 40, 80%. Но, но аз съм преподавател и знае, че тези проценти понякога се е, съобщава така чудесно, те са цели, но след това никой не пита министра, добре, успяхте ли, постигнахте ли това, което обещахте, свършихте ли, написахте ли си домашното. Така че господин Тако и всички останали, които взеха отношение по въпроса по време на дискусията, изразиха много ценни мисли, естествено, но трябва съвсем точно да опишем какво очакваме на хартия. Хано. Благодаря, госпожо председател. Искам още веднъж да подчертая посланието си към комисията. Надявам се, че те са тук и ще ме чуят. Тази дума семестър, която е преведена и на финландски, е свързана с една тенденция в политиката, която е достойна за съжаление. Политиката трябва да гради бъдещето, а политиката всъщност се е превърнала в един опит за управление на нещо, което вече се е появило. С други думи, ние се опитваме да не изоставаме от заглавията във вестниците, а нямаме дългосрочна стратегия мислим за Лисабонската стратегия, която никога не е прилагана по надлежния ред. И аз съм малко притеснена по отношение на предложение на комисията. Даже се питам дали комисията е забравила за онова основно тълкуване – финландското положение е следното. Ще има избори. Някои партии твърдят, че не ни трябва селско стопанство, тъй като млякото се продава в магазините. Или пък в областта на енергетиката казват, не ни трябват я... атомни електроцентрали, защото електричеството си тече по мрежата. Та, и тук Идеята е същата. Не, не ни е нужно обучение, тъй като работната ръка си е по работните места. Необходимо е да има сътрудничество, съгласуваност и всички идеи, които са заложени тук, са много добре формулирани. Ще ги обобщя последния начин. Важно е да имаме дългосрочни инвестиции в обучението, за да има устойчив растеж. Освен това са ни необходими а, обучени граждани, подготвени граждани, които зависят от качеството на образователната система и системите за подготовка. За тази цел ни трябва добре образовани образовани преподаватели. На европейско равнище и във всяка отделна държава трябва да инвестираме в подготовката на учителите. Тук трябва да допълним и с програмата за отпадане от учебните заведения, защото трябва да достигнем до 0%. Следва да укрепим и научно-изследователската работа, тъй като тя е в основата на иновационното и информационното общество. Ако възприемем това като отправна точка, можем да го постигнем на европейско равнище. Благодаря. С това приключваме дебата за днес. Желая ти успех в по-нататъчната работа. Приключваме с работата за днес, тъй като госпожа Василио не може да присъства. Благодаря на преводача. Моля, не си тръгвайте все още. Ще продължим с заседание на координаторите. Ще помоля всички, които не са координатори и техни сътрудници, да напуснат залата.